За първи път взимам думата, затова искам да се представя. Казвам се Йожев и представлявам Словакия. Ще говоря народния си език, който е унгарски. Колеги, преди 100 години избухна Първата световна война и когато си мисля за бъдещето на Европа, споменът за Първата световна война ме ужасява. Виждаме Украина, Сирия, Ирак, те не са толкова далеч от нас. Разбира се, ние бяхме щастливи, когато Словакия се присъедини към Европейския съюз. След 50 години комунизъм, ние се, е, за нас това беше надежда за бъдещето. Е, мисля, че сега започваме все, да чуваме все повече популистски гласове, които застрашават този процес. Питам се какво послание би искал да изпрати господин Фараш на Шотландия за референдума в четвъртък. Председателят благодаря. Това е първото ви изказване. Е, искам да ви предупредя да спазвате времето. Господин Саймон, Европа трябва да задали повече ресурси за промишленост. В е, тази част на света ние сме най-добри в е, промишлеността. По-конкретно имам предвид моя избирателен район, района на Уест Мидландс. Там се произвеждат автомобили като Ягуар, като Land Rover. Моя район изнася продукция в целия свят и е, има достатъчно работни места, само че има и незаети работни места. Те трябва да бъдат заети от е, хора, които са достатъчно квалифицирани. Ето защо Европейския семестър и младежката гаранция трябва да отдадат приоритет на младите хора. Ние имаме нужда от е, висококачествени, трайни работни места за младите хора. Нека да им ги дадем. Благодаря. Благодаря, господин Саймън. Сега колегата Куцмюк. А колеги Куцмюк? Господин Кузмюк? Очевидно господин Кузмюк не е в залата. Господин Штарбати има думата в такъв случай. И той не е тук. Господин Юрек. Заповядайте. Благодаря, господин председателя. У нас в Европейският парламент трябва да отбележим едно важно събитие. Миналата седмица в Брюксел пристигнаха трима души от Полша с много особена кауза. Те са поклонници, които вървят пеша от Ирландия през Монте Касино, през Полша до Брюксел. Тримата поклонници дойдоха в Брюксел в период, в който Украина се раздира от конфликти. В Брю... Брюксел, седалището на европейските институти, трябва да е модел за мир на всички. И за това мисля, че поклонническата мисия много уместно стигна до там. Благодаря, господин Юрек. Давам думата на господин Яковчич potpuno jasno da u našem mandatu Днес станва пределно ясно, че по време на мандата си няма да има нови колеги, защото процесът на преговорите продължават повече от 5 години. Независимо от това, аз съм убеден, че, преговорите на, че процеса на преговорите не трябва да се прекратява, трябва да продължат, тъй като страните от Юго-Источна Европа имат своите амбиции и желания. Говоря предимно за Сърбия, Черна гора и Албания. И разговорите, които водих през лятото с техните министър-председатели, говорят за това, че ситуацията в Сърбия и Черна гора – е такава, че те много искат да имат свои представители в Европейския парламент. Очевидно, те трябва да отговорят на всички изисквания и критерии. Обеден съм обаче, че Балканите имат нужда от мир. А мирът е синоним на Европейския съюз. Те имат нужда от ясна перспектива. Благодаря. Благодаря, господин Яковчич. Думата има хуаристи Абаунс. Благодаря, господин председател. Мнозинството от хората в страната на баските има два приоритета – мир и самоопределение. И е, това е и наша цел тук в Европейския парламент. Време е да постигнем своите стремежи като индивиди, да получим своите права, включително правото на баските да решат какви точно да бъдат. Много е важно да се реши конфликта в тази страна. Това е приоритет за Европа. Европейския парламент трябва да прикани испанското и френското правителство да проявят смелост и да търсят решение на конфликта, а не само да залагат на стратегии от миналото, стратегии свързани с отмъщение и с тотален отказ да се сътрудничи. Сега в един съд в Испания има започнато дело срещу 28 млади хора. Много семейства пострадаха в този конфликт. Европейския парламент трябва да работи с мнозинството от баските граждани и ние сме тук за това. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Малаган. Президент, us parlo un cop més en català per uns segons us parla un català un ciutadà europeu un dels prop de dos milions que... Преводачите се извиняват. Ораторът говори на език, на който не е предвиден превод. Zuhören? Sigo en castellano, sigo en castellano. Nein, Herr Kollege, ich möchte Sie darauf, ja, ich möchte Sie trotzdem darauf hinweisen, dass wir hier 24 Amtssprachen liefern. Ораторът продължава на испански. На 23 езика се превежда в залата, за това ви моля да изберете някой от тези езици, на които се превежда, казва председателя. Ораторът продължава. Точно това се канех да направя. Каталония е с дълга история в Европа и е ясно, мощно посланието на Каталуния за законен избор на нейното бъдеще. Не може е, Европа да не обърне внимание на е, призивите на каталонското общество. Европа се променя. Шотландия и Каталония са част от промяната в преразпределението на властта в Европа и държавите членки. Ние искаме повече Европа, за да бъде по-добре и Каталония. Това ще бъде нашият най-добър социално-економически и културен принос. Благодаря, господин Марагал, казва председателя. Сега давам думата на следващият а, оратор. Господин Егър, благодаря. Just gone. 35 migrants themselves на 16 август 35 мигранти са качили на контейнери и слязаха в Тилбари, моят избирателен район. За съжаление, един от тях почина. Епизодът е трагичен. Те поискаха убежище, което би било грешно да им се даде. Това само би добавило към възприятието за Великобритания като страна, която лесно дава убежище. Ще насърчи мнозина други да се качат на контейнери. Ние сме предвидили процедури за искане на убежище и миграция. Това е несправедливо спрямо останалите. Следващия май а, моите избиратели ще могат да гласуват а, срещу, а, срещу това страната ни да няма граници. Благодаря, господин Ейкър. Сега господин Корвин има думата. Европа никога не е била единна. Европейските страни се бориха една срещу друга. Претъпяхме развитие обаче. Сега имаме Европейския съюз, заедно сме, само че имаме нулев растеж. Защо? Заради самия Европейския съюз. Общото законодателство ни пречи да се развием. Европейския съюз е точно обратното на Европа. Европейското законодателство е в разрез с европейските ценности. Онова, което в Европа е добро, в Европейския съюз е лошо. Защо това е така, не можем да кажем. Ставаме свидетели на първи халифат, не от името на ислямска държава, а в Южна Франция. Трябва да се върнем към нормалността. Европейския съюз е изкуствен продукт и пречи на развитието на Европа. Причината е самия съюз и европейското законодателство. Благодаря, господин Корвин Мике. Сега господин Хейс. Микро. Моля оратора да включи микрофона си, казва председателя. Благодаря, господин председател. Тази вечер, ако ми позволите, искам е, да представя на вашето внимание един дългогодишен спор е, между е, ирландски строител, строители и а, пълските компетентни органи а, в областта на пътищата. Още от 2012 година започна този спор. А, над 200 милиона евро бяха пропилени а, поради лошо организирани и проведени търгови за обществени поръчки. Бяха загубени и много работни места в Ирландия. Три въпроса искам да поставя тук на този въпрос. Първо, Полската агенция пътища трябва да обърне е, сериозно внимание и да се ангажира в разговорите по един честен и откровен начин. Второ, призовавам полските власти незабавно да преминат към независима медиация за решаване на спора. И трето, обръщам се към Европейската комисия. Тук имаме представител на комисията да се вгледа по-отблизо в този спор спор. Говорим за средства от структурните фондове на Европейския съюз. Говорим за пари на европейския данокоплатец. И в обществените поръчки те не бива да се пропиляват. Благодаря. Благодаря, господин Хей. Следващият оратор е госпожа Андерсън. Благодаря. Консултациите на Европейската комисия за водата приключва следваща седмица. Като нов депутат аз подкрепям работата, извършена от всички за достъп до вода. Партньорството с различните заинтересовани страни е много важно, но експлуатацията на водата с дъговски цели това не е редно. В моя град Лондон ние сме свидетели на лошата последица от приватизация. Имаме монополен доставчик – който миналата година разпредели 100 милиона дивиденти. Най-зле и за съжаление институциите настояват за приватизация на водата. Крайно време е комисията да прояви храброст. Европейските принципи за демократична вода с демократичен контрол са единственият отговор. Председателят благодаря госпожо Андерсън. Следващият оратор е госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Териториалните проблеми на някои европейски държави, като Испания, например, и в частност говоря за страната на баските, е, тези проблеми не се свеждат само до Южна Европа. Ще видим какво ще стане тази седмица в Шотландия. Не може да се пречи на гражданите да вземат своето решение. Имаме нужда от е, диалог, от е, демократични разговори. Ето защо аз искам да подчертая важността на Страсбургската декларация. Всички европейски граждани независимо от коя държава са, имат право да бъдат защитени правата им. Сега обаче трябва да кажем, че федералната държава, такава каквато я познаваме, запада и трябва да се приемат новите тенденции. Благодаря, госпожо Билбао. Давам думата на господин Карти. August the 31st last marked 20 годишнината на цепването беше един повратен момент в мирния процес, беше създадена основата, за да се изпълнят въжделенията за мир. Всеобхватният диалог доведе до мир и напредък. Ангажирането в диалог напоследък обаче изпълнява впада в, в политически юнионизъм. Подкрепата за ирландският мирен процес в всички случаи трябва да настоява за продължаване на разговорите, е, за да може да се гарантира успех на мирния процес. Политическият юнионизъм трябва да отстъпи пред целите, които си поставяме за мир, като пример за решаване на конфликтите, който ще послужи на целия свят. Благодаря. Благодаря, господин Карти. мога да ви кажа е, следното. Ако много бързо четете своите изказвания, пред вас светва една сигнална лампичка, просто за да бъдете по-добре разбрани и чути. Моля, говорете по-бавно. Госпожа Ламберт. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви към ужасните наводнения в Пакистан и е, разделената държава Кашмир. Свидетели сме смъртта и разселването на огромен брой лица, унищожение на добитък до наводненията по всяка вероятност ще продължат. Най-сериозните наводнения от десетилетия насам. Всички сме наясно с това, че Кашмир е област, в която има наводнения. Аз мисля, че ние трябва да признаем а, желанието за помощ, изразено от Индия и Пакистан. Призовавам Европейския съюз да подкрепи взаимоотношенията между тези две страни по въпросите на управлението на водата, подготвеността за бедствия. Това е възможност правителствата да се сближат, да работят в интерес на своите хора, вместо да продължава конфликта. Благодаря. Благодаря, госпожо Ламберт. Госпожа Ферара има думата. Благодаря, господин председател. Економическата криза в Италия, съчетана с неотложното положение с иммиграцията, носи риска да компрометира грижата за основните права и да доведе до един естествен отбор по Дарвин за оцеляване на най-приспособените. От една страна отчаянието на е, гражданите при е, трудности от економически характер е, поставя под въпрос грижата за правата на човека. От друга страна имаме и стремежът и отчаянието на онези, които искат да стигнат до брега. Какво трябва да се направи в Европа и отделните държави членки? Е, трябва да се е, предприемат по-решителни мерки в страните на происход и в страните на транзит. Трябва да се контролира управлението на е, европейските фондове в държавите членки. Трябва да се засили сътрудничество между държавите членки и да се създадат хуманитарни коридори, през които да преминат емигрантите. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря, госпожо Ферара, е, казва председателя. Давам е, думата на господин Пападакис. Благодаря. Последната среща на върха в НАТО подкрепи империализма и войната, която той води. Тя ще бъде платена от хората военните учения на ОНЕ и Европейския съюз в Украина увеличават и засилват конфликта с Русия. Днешната конференция в Париж по военната интервенция срещу джихадистите, които са въоръж... вече бяха въоръжени, ще застраши сигурността в региона. Гръцкото правителство участва в всички тези действия. Гръцката комунистическа партия настоява да се сложи незабавен край на военната намеса и гръцката армия да не участва в военните операции на меси на Европейския съюз и НАТО. Благодаря ви. Господин Пападакис. И в тези едноминутни изказвания участват нови колеги. Въпросите, по които се изказвате, са ви близко до сърцето, но става дума за едноминутни изказвания. Бъдете кратки, ще ви разберат много по-добре, ако говорите спокойно и кратко. Ако прочетете много бързо нещо, което сте написали, няма да излезе в превода всичко това, което сте написали. Аз без друго ще ви прекъсна след като изтекат 5 секунди. Така, кратко изтегнато. Това е моята препоръка. Сега се връщаме към господин Токиш, който има опит. Благодаря. Унгарците единодушно подкрепят автономията на областта Сегет. Румънското правителство обаче е против. Вероятно става въпрос за областта Сеге в Румъния. Има около 500 хиляди унгарско говорящи в Трансилвания. Румънските медии са против автономията на това малцинство. Ставаме свидетели на нарушение на принципа на разделение на властите – Нарушават се правата на говорещите унгарски. Бих искал да приканя парламента да защити унгарското малцинство и да помогне за постигането на самоопределение. Благодаря. Следващия оратор. Господин Мюлер, Благодаря, господин председателю. Днес бяха проведени кратки разисквания дали в пленарната зала трябва да влезе точка за обсъждане на положението в Унгария. Някои колеги казаха, че няма нищо ново. Аз ще възразя. Има новости. И те се състоят в следното. Министър-председателя отправи остри нападки срещу някои неправителствени организации. И този въпрос следва да тревожи не само Унгария, а и цяла Европа. За пръв път министър-председателят си позволява да използва своята власт, за да подкопава устоите на ценностната система на Европейския съюз. Това противоречи на общите ни интереси. И ние като евродепутати трябва да издигнем решителен глас в защита на Европа и на Европейския съюз. Благодаря, господин Нидер Мюллер. Ясно беше вашето послание и спазихте е, времето. Следващият оратор е, сега има думата. Голяма част от е, дългът на Гърция е в Европейска централна банка, която прие облигации на международния пазар с отбивка от 40%. След това тя сложи в джоба си 36 милиарда, но иска да се възстанови номиналната стойност. Тоест спечели 22 милиона по този начин. Господин Драги слага, се обогатява на гърба на бедните гърци. Ето защо правителството в Атина наложи много тежки данъци в Гърция. Всичко това е спекулация, която се прави на гърба на европейските граждани. Ето защо Гърция не трябва да плаща само главницата защото облигациите й се продават на много ниска стойност. Благодаря. Госпожа Харкен има думата. Благодаря. През юни 2012 година Европейския съвет реши да разбие връзката между банките и суверенитета реши се да се използва система за рекапитализация на ирландските банки. Една седмица по-късно, един месец по-късно обаче, Енда Кени и Ангела Меркел казаха, че Ирландия е специален случай. А по-рано тази година Жан-Клод Юнкер каза, цитирам, трябва да има известна степен на ретроактивност в Европейския механизъм за стабилност, иначе той ще загуби своята логика. Няма напредък по този въпрос. Ако не знаете, Евростат потвърди, че Ирландия, която има по-малко от 1% от населението на Съюза, на нея се пада 43% от задълженията в Европейския съюз. Европейския съюз не може да пренебрегва своите обещания. Трябва да се гарантират средства за рекапитализация на ирландските банки, иначе нашите партньори просто ще ни изоставят. Благодаря, госпожо Харкин. Сега е ред на колегата Мах. Е, извинява се председателя. Всъщност госпожа Бойлен е следващия оратор. Uh, Европейският и ирландски гражданин Ибрахим Халава беше арестуван в Египет, когато попадна между две връждуващи групи, докато е във вакансия там. Продължава да бъде задържан без съд и присъда. Случаят се разследва, няма никаква причина той да е задържан на 12 август, трябваше е, да бъде гледано неговото е, дело заедно е, с прословутото дело за масовите убийства без никаква адвокатска защита. Момчето е на 17 години, не са му предявени обвинения, не може да се върне у дома, не може да продължи образованието си. Настояваме за неговото незабавно освобождаване и призоваваме върховният представител да направи всичко възможно на европейско равнище. Благодаря на госпожа Бойлан. А сега думата има господин Мах. Дами и pánové, на tomto заседание будем... Дами и господа, ще предстои да обсъждаме бюджета на Европейския съюз. Нека сме наясно с това, че тези милиарди се взимат от джобовете на нашите граждани. Това не са пари, които падат от небето. Някои от вас може би смятат, че парите, преразпределени от Брюксел, подобряват живота на хората. Аз обаче смятам, че това е погрешно. Бих казал, че тъкмо обратното е вярно. Преразпределението на средствата вреди на економиката, увеличава корупцията и задлъжнявостта. Субсидиите са средства, които се дават на бизнеса за чужда сметка фирмите, които получават субсидиите, печелят. Колкото повече средства се преразпределят, толкова по-силна ще бъде корупцията. По-нататък, по-бедните страни е, взимат все повече и повече кредити, за да съфинансират европейските субсидии. Според мен, преразпределението е вредно за економиката. Можем да минем и без това. Благодаря. Благодаря, господин Мах. Сега думата има госпожа Клун. Благодаря, господин председател. Малките регионални летища могат да изиграят решаваща роля за развитието на съответните региони. И аз призовавам новата Европейска комисия да обърне внимание на тези летища, да влага повече средства в тях, защото те могат да бъдат мощен двигател за економическото развитие, за една ефикасна и ефективна транспортна система, която се възползва пълноценно от предимствата на вътрешния пазар и глобалната търговия все по-голямо значение придобиват превозите на по-големи разстояния и местните регионални летища са най-достъпни за населението. Международната достъпност е изключително важен фактор за инвеститорите и наличието на летище е, е важен показател в Европейския съюз развитието на такива летища може да бъде много добра възможност. Призовавам комисията да обърне внимание на този въпрос. Благодаря на госпожа Клум и давам думата на госпожа Йотова. Благодаря, господин председател. Над 300 милиона евро са загубите от безпредседентните валежи и наводнения в България само за последните три месеца. Бедствията оставиха стотици хора без покрив икономиката и селското стопанство ще се възстановяват години напред. за съжаление от промяната в климата са засегнати не само югоизточна европа и балканите. природата опровергава верността на собствените ни бюджетни сметки и драстичното намаляване на фонд солидарност. въпреки това в началото на тази година ние променихме регламента тук в европейския парламент за да направим по гъвкаво усвояването на средствата до края на този месец европейската комисия трябва да направи и правилника по който страните ще усвояват тези средства. в лицето и на господин де който е тук призовавам европейската комисия да направи всичко възможно за един работещ документ да има възможност за авансови плащания на най засегнатите райони а също така и за допълнителни средства там където излиза дори извън рамките на регламента. Благодаря, госпожо Йотова. Не виждам господин Буда, затова давам думата на господин Пленкович. Благодаря, господин заместник председател, господин комисар. Искам да повдигна въпроса за правата на хърватите в Сърбия. Хърватите са мълцинство е, но те са 57 хиляди. Декларацията на господин Николич изисква, казва, че в тази декларация се казва, че те ще трябва да използват е, кирилицата. Това е дискриминация и комисията в преговорите за присъединяване в глави 20 и 24 трябва да настоява това да бъде част от пътя на Сърбия към Европейския съюз. И искаме да гарантираме е, средства за е, харватите в Сърбия. Благодаря. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Най-вече в Южна Италия проблемът с отпадъците става все по-голям, тъй като тяхното управление просто не функционира и още по-малко разделното събиране на отпадъците. Много важен е проблемът за оползотворяването и правилното управление на отпадъците, но трябва да се отбележи, че са огромен брой незаконните сметища, на които няма никакъв контрол върху отпадъците, които се изхвърлят и е необходимо да се направи едно предложение в рамките на директивата за отпадъците, така че да се засили контрола върху отпадъците и да се създадат условия да се премахнат незаконните сметища, защото по такъв начин обръщам внимание на уважаемите колеги, че положението е наистина драматично. Председателят, благодаря на колегата Капуто. Останаха ни още двама оратори, от които единият е господин Богович. Заповядайте. В Словения... Благодаря, господин заместник председател. Словения често се е изказвала против липсата на прозрачност относно газовия терминал в залива на Триест. В този регион живеят над 100 000 души. Там има две важни пристанища, Копер и Триест. Това е един много важен регион от гледна точка на туризма. Поставянето на газови терминали на границата е неприемливо за Словения, особено с оглед на процедурата, по силата на която това се случва. Словенското правителство не беше е, включено в е, процеса. Ние смятаме, че трябва да се стигне до едно споразумение, което да удовлетворява и двете страни и което да отговаря на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря, господин Богович и последния оратор, господин Преда. Благодаря. Искам да се изкажа в светлината на това, което Виктор Понта, румънски министр-председател, каза наскоро, а именно отражението върху е, румънското общество от Триан Басеско се, могат да се сравнят е, с последиците от нацистския режим. Не знам дали някой би се съгласил с това сравнение между демокрацията и тоталитарен режим. Разбира се, можеш да критикуваш своя опонент, но в този случай като че ли се омалуважават престъпленията на нацистския режим и се омалуважава Холокоста. Мисля, че министър-председателя Понта би трябвало да се замисли върху думите си. Правилата на демократичния а, дебат може би трябва да му бъдат обяснени. Председателят, благодаря господин Преда. Приключихме едноминутните изказвания. Следващото заседание ще започне утре от 9 до 12.30 и след това от 3 до 11 вечерта дневният ред ви е раздаден.